Good afternoon, colleagues. Uh, we're going to make a start. Добър ден, колеги. Ще започваме. Може би сте забелязали, че е, имаме гости е, тук е, сред нас. Скоро ще се призни към нас и председателя на Комисията за развитие за следващата точка от дневния ред, както и изтъкнати депутати от Нигер, Нижер за следващата точка но ще ги представя, когато стигнем до нея. Сега ще започна с няколко съобщения. Първо приемане на дневния ред. Ако нямате възражение, е прият. Имаме редица съобщения. Езиковия режим. Превод няма да има само на датски и е, галски. Е, някои препоръки на колеги, които трябва да се приемат по е, правилото 205, е, по после препоръки за обратната връзка, за заседанието от 25 май. Можете да ги намерите в документите. Номиниране на докладчици. Социалистите номинират докладчик за предложението за регулиране на пазара и използването на прекурсори Господин Радев от НП е докладчик за директивата и е, нормите, които улесняват е, предоставянето на финансова информация за предотвратяване, предотвратяване на е, престъпления. Господин Гуаро от НЕП е докладчик за решение на съвета е, по отношение на Бразилия и е, отмяна на визовия режим. Е, за становището Кодин Чезовски от ЕДП е докладчик за прилагане разпоредбите на договора относно засилено сътрудничество. Това е становище по доклад е, по собственици на НАВКО. НАВКО. Няколко съобщения имаме за делегирани актове по изпълнение. Ако имате търпение да ги спомена, е, дали трябва да ги изчета всички? Ще бъде малко досадно, но ще трябва да ги изчета, защото такава е, е практиката. Делегирани актове и актове по изпълнение. 25 май парламента получи следващите е, е реш, решения за системата вход-изход, е, второ Нова Кредония, Френска Полинезия и други е, извън от, от морски територии, акт за изпълнение, и е, крайният срок за е, възражение също е фиксиран. Ако искате е, да внесете възражение, обърнете се към секретарията преди 8 юни. След това на 25 май парламента получи е, следното предложение на комисията спецификации за пръстови отпечатъци, биометрични и други. Второ, е, проекто е, решение на комисията за мерки за достъп до данни в, е, в системата вход изход, решение на комисията мерки за допълване и заличаване на данни от вход, системата вход-изход, и а, накрая проекто а, решение, а, което представя спецификациите и решенията за а, съхраняване на данни в системата вход-изход. Ако имате възражения а, е, до 8 юни. На 31 май получихме предложение за е, на съвета за решение за изпълнение по силата на член 14.3 от регламента на Европейския съюз за създаване на Европейската прокуратура. Е, приемането на тези актове за изпълнение е, бе съобщено на всички членове на Либе чрез бюлетина на Либе. На 30 май 18 Европейския парламент получи проекто решение за създаване доклад за оценката на е, въпроси, свързани с е, шенгенско законодателство, с е, ШИС, с приемането на тези, тази информация бе потвърдено на 30 май парламента получи решение за изпълнение с препоръки относно недостатъците, открити в е, оценката за изпълнение на шенгенското законодателство за 16-17 година е, от страна на Португалия, Малта, Естония и Швеция. Това е, ако въобще сте слушали, благодаря ви е, просто задължен съм да ги изчитам. Това е част от вътрешната дисциплина. Благодаря. Е, и сега стигаме до точка трета. Е, за мен е, е удоволствие, както казах в уводните си думи, да представя тук нашите гости. Благодаря ви, колеги, които успяхте да присъствате за разглеждането на изсеща. среща. Първо Линда Маковей, която е председател на Комисията за развитие. Благодаря, че сте тук да са председател също това заседание с нас. Е, комисията ДЕВЕ отговаря за е, организиране на подобни, е, за всички въпроси свързани с региона и с Нигер и ще стане дума за това по време на изслушването. Госпожа Самано Лаули, която е депутатка от Нигер, господин Гали, Добре дошли сте двама депутати, които, е, с които се срещнаха представителите на комисията Либе в Нигер. Благодаря ви за е, съдействието, така че мисията да бъде много полезна. И посланикът, разбира се, Матиас Паула. Матеос Паула. Благодаря, е, господин посланик, за начина по който съдействахте и така е, направихте така, защото е, тази трудна мисия в Нигер да бъде полезна и продуктивна. Много важен момент е това за комисията Либе, защото освен на мисията там, това ще ни даде възможност да помислим допълнително по важните и сложни проблеми на тази страна в преход. Имаше неодавна е, посещение и в Либия, което също е, така помогна за нашата работа и е, свързана с средите, транзитните, страните, транзитните страни. Както казах преди, така, преобладаващата тема е хуманитарната помощ и търсим един пълен цялостен подход по темата. Затова и организираме такова съвместно изслушване заедно с Комисията за развитие. Поканили сме и редица други е, оратори. Е, добре дошъл на господин Каседа, е, който е специалист в Международната организация по миграция. Ан Бел Рой Анион, която е, е Рой Граньон, която е, е директор на е, звено за глобални въпроси в е, Световния комисариат към ООН и е, представител на Белгия е, Майга Ибрахим от Медсен Дюмонд, Белгия. Благодаря за това, че сте тук. Преди да представим така информация за посещението ни в е, Нигерия и в Либия, които са свързани. Ще помоля е, колегата Линда Маковей, която е председател на е, Комисията по развитие, да направи кратко въведение. Благодаря. Важно е, че двете ни комисии работят в тясно взаимодействие по въпроси, свързани с развитие и миграция, защото сме свидетели на все по-вече политическо значение, което се придава на, на миграцията. Виждаме, е, свидетели сме и на повече засилено финансиране от Европейския съюз в, по посока миграционни въпроси към нашите партньори. И Разбира се, е, външните аспекти на миграцията са част от политическата ни програма. Нигерия е, е след ключовите партньори в Африка, страна, която има огромни проблеми. Е, сигурно ще чуем за тях от гостите ни след малко темата е на изслушването с главите е как да помогнем на Нигер. Един от начините е дългосрочна помощ за развитие. Е, за Нигер Европейския съюз е най-големия партньор е, по, по отношение на развитието. Е, Европейската комисия следователно предлага за увеличаване на първоначалното финансиране за двустранно сътрудничество с 90 милиона евро. Значи първоначалната сума беше 596 милиона, сега е, се качи на 686. Повечето от тези пари ще отидат за подпомагане на правителството да прилага социалните си политики. И Знаем, че често оплакването е от е, е недостиг на социални е, услуги. Ето защо ние увеличаваме именно това перо от е, помощта. Друга област, която инвестира Европейски съюз, това са в попечителски фондове, е, доверителни фондове. 202 е, милиона евро са отишли в такива фондове в Нигер. В Уганда бях, не в Нигер, където видях как се ползват тези фондове и мисля, че е важно тези средства да отиват в бюджети, в проекти, които подобряват качеството на живот на хората и помагат, подобряват качеството на живот не само на мигрантите, но на всички в местните общности. Въпросът за парламента, важният въпрос е проследяване на, на финансирането, контрол върху него. Ето защо комисията ни създаде специална работна група, която да проследи е, как се освояват е, тези е, фондове. Председател Ели Шлайн. Когато на неодаващото е, среща на върха в Абиджан имахме среща е, между депутати от Европейски съюз и африканските партньори и една от основните молби на африкански ни партньори беше да обсъждаме заедно тези въпроси като политици. Обедена съм, че ще чуем от колегите какво мислят те за случващото се в страната им. Това е въпрос, е, са въпроси, по които трябва да работим заедно. И накрая, господин председател, Тази седмица е много важна за политиката на развитие, защото имаме Европейски дни за развитие в е, Брюксел. Е, ще се провежда една конференция с е, гости от цял свят, които ще говорят за политиката за сътрудничество и развитие. В сряда ще има панел, на който домакин е нашата комисия за насилствени бракове между деца. Така че за мен е удоволствие, е, че имам възможност днес да се срещам с депутати от е, парламента на Нигер, защото е, надявам се, че сътрудничество ни с политици и от тази страна ще трябва да продължи и е наш приоритет. Председателя, благодаря, Линда. Само да коментирам по въпроса с финансирането. Знаем, е, че има условия, които се е, при които се отпуска такова финансиране, но много важно е Европейския съюз да гледа нещата е, като цяло, да има един цялостен подход. Колеги ме помолиха да представя един кратък отчет за посещението в Либия. Просто защото това беше една така делегация специално организирана, сформирана за тази мисия, но изключително важна, ще е, направя, ще ви докладвам, след което ще минем за доклада за Нигери. Нигер. Мисля, че връзката е очевидна. Ние, тази, тази мисия беше част от една инициатива, която да даде възможност на парламентарна делегация да види нещата на място. Такова посещение не е имало от 2012. И с госпожа Могерин имахме дискусия по темата миналата седмица. Сега няколко штрихи за това, което от картината на посещението. По време на посещението ни в Триполи, ние така добихме една по-ясна представа за политическата и социално-економическа е, ситуация там. Очевидно е, че ако няма политическа стабилност преди изборите, това ще е решаващо, ще има решаващо значение за по-нататък. Така че ние не се занимавахме само с миграционните въпроси а, и а, е, надникнахме малко по-дълбоко. В а, е, контекста на Нигер ударението върху управление на миграцията е, беше е, важно. Срещнахме се с заместник е, премиера и, и външния министр Сиала от правителството на национално съгласие с подкрепата на ОНЕ. Бяхме и в няколко други градове, в един град от 50 000, с 50 хиляди жители, които не са успели да се върнат след, като са прогонени от е, е, бунтовници през 11-та година. Второ, посетихме един от е, центровете за задържане, интересите, условията там бяха ужасяващи. По-късно, може би, ще стане дума за това, но важно е да го спомена и тук. Призовахме либийските органи да предприемат стъпки за постепенното закриване на тези центрове. Това също беше тема на дискусията ни по Либия миналата седмица. В Тунис в, е, за Либия мога да говоря още, но ще се опитам да бъда кратък, за да остане време за Нигер. В Тунис проведахме пространни разговори с е, висшестоящи политици за актуалната стратегия по Либия, представена от е, Обединените нации, Върховния комисарят. Говорихме за представители на Амнести, Медсанс, Лекари без граница. Целта на плана за действие на ООН е да се сложи край на политическата е, безисходица, на политическия блокаж и да се проведат е, избори до края на 18-та. Е, институциите взаимно се блокират, политическа раздробеност, военни сблъсъци, много цивилни жертви. Насилието ескалира. Много срещи имахме. Проведахме основни услуги с не функционират, които са основата на, на ежедневието, живота на хората. Особено в някои части на страната, на юг, например. Миграционните е, модели са много е, изкривени е, в въпроса с петрол и добива на петрол също се намесва в темата. И накрая по крайбрежната охрана и ще свърша с това. В контекста на крайбрежната охрана и среща, които проведахме, трябва да повторя, че повторихме, е, че под помагането на Ливия и крайбрежната охрана трябва да включва и хуманитарни съображения, не само съображения за сигурност. И трябва наистина да се е, предприемат мерки за подобряване правата на състоянието на правата на човека на мигранти в е, Либия. Това изисква допълнително финансиране, Проведахме доста трудни срещи по този въпрос. Ще има допълнителни е, заседания по положението в Либия в тази комисия, но наистина по темата с е, граничната охрана имахме сериозни и трудни разговори. И така, това е отчета за посещението в Либия. Ще продължим дискусията по темата. Сега е, стигаме до отчета за мисията в Нигер. Чуде се дали да изчитам един доста дълъг е, доклад, е, дали това няма да подложи на изпитание търпеливостта ви, търпението ви, или направо да дам възможност на колегите, които бяха в делегацията в Нигер. Много аспекти има това посещение, но бих искал да, да така да процедираме по-стегнато и да, да помоля колегите, всъщност, кои са тук от мисията? Франк единствено. Само Франк. Само Франк. Да, е, Ерика обикновено ти изтоварва цялата работа на теб и така. Франк мисля, че ще се съгласи, защото той отчасти отговаряше за едно посещение, което за това, че срещи с е, наши колеги от е, е, Африка са много важни. Това, което ще направя сега, Франк, ако искаш, ако нямаш нищо против, съвсем накратко да ни представиш е, начина по който протече посещението. След това ще дам възможност на депутатите, а междувременно могат да дойдат други двама колеги, които бяха в делегацията. А, и по отношение на това какво правим тук в парламента, ние, ние тръгнахме към власти. Те са транзитна страна. Те имат миграция от векове. И те ще имат миграция от векове. Ясно е, това постепенно ни стана ясно в хода на е, заседанията и на срещите коетични. И ако те се провалят, е, там ще има територен вакуум. Ползват тази територия като убежище, така че има заплахи. И се радвам, че властите в Нигерия така както става, например, с вакуума от, от Либия. Има бежанци, но това не е проблемът. Основната Нигер. Абсолютно необходимо е това. Аз бях и в друг. Нещата се влушават в Буркина Фасо, в Чад, така че много неща трябва да се направят в Сахел за целия, за целият регион. Председателят, благодаря. А, моля, прочетете доклада за Нигер, много е интересен. Нека да се спра на някои неща от моя страна. Е, по повод на това, което каза Франки и Линда когато човек е в Нигер, се сблъсква с огромна бедност. Може би това е най-бедната света на второ място в е, Нигер, най-бедната страна в света. Втората най-бедна. Там има много, много проблеми. Въпросът за миграцията е, че хората като стигнат в Нигер никога не стигат до Европейския съюз и Нигер е една страна, която е независимо от бедността, е доста устойчива и продължава да е транзитна страна. Нигер е затрупана с проблеми. Един от този Проблем е, че хората се опитват да напуснат страната като транзитни беженци, връщ, биват връщани. Е, трудно е човек да си представи какво е, каква е съдбата на една страна между Чад, между Либия, между Боко Харам наоколо, Мали и всички тези мигранти, които идват от всички тези страни, така че Нигер трябва да понесе една огромна тежест. И трябва да има една основна инфраструктура, която да опосредства развитието и такава. Так, тя е много крехка. Говорихме с заинтересованите страни в Нигер, включително с депутати, представители на властите, обсъждахме ситуацията. Стабилизацията на региона е много важна, критично е това. Говорихме и в контекста на ЕКОВАС. Говорихме с неправителствени организации, с АОН с представители на ОНЕ и на други неправителствени организации. С много неправителствени организации се срещнахме. Е, там действат много такива организации, т.е. Нигер. Така че прочетете доклада. Изводът е, че това е една страна, която е транзитна за миграция. Тя не експортира своите граждани навън. Това е страна, която се справя с много трудности. Докладът е много интересен. Госпожа Киенге и госпожа Кораца Бил бяха другите членове на делегацията, но те не са тук. Затова давам думата на господин Матиас Парла, Паула, посланника. Благодаря ви. Е, благодаря на посланника за приема. Срещнахме се с премиера, срещнахме се с други представители на властите. Искам да благодаря за този прием. Това беше страхотна мисия. Сега давам думата на посланника за 5 минути оценка. Благодаря, господин председател. Госпожо председател, уважаеми дами и господа, най-напред Искам да благодаря за организирането на това, това посещение, посещението на Либе в Нигер. Това беше едно много важно посещение за нас и за партньорството между Европейския съюз и Нигер. Благодаря за това, че говорихте и, и се срещнахте с депутати, с, нигери, с нигерски депутати. Това укрепва нашето сътрудничество. Съвсем накратко искам да се спра на някои предизвикателства, пред които е изправен Нигер. Те са много важни, изключително важни. Някои вече бяха споменати, така че ще бъда кратък. Сигурността и развитието, това са двете основ... двата основни момента, двете основни ключови думи, за които описват това, което се случва в Нигер. Що се отнася до развитието? Може би Нигер е най-бедната страна в света. Но тя е много устойчива, но много, бавна, но много бедна. Демографският проблем е жена се пада, това е ръждаемо, ръж, Та му е ръждаемостта в Нигерия, образованието на децата и бъдещето на децата. Социалните услуги, продоволствената сигурност, това са също големи проблеми. Дата на един, посредата на един много несигурен регион, на много нестабилен регион. Либия, Мали и Бокохарам на юг. Но въпреки страната, и в този контекст Европейският съюз е, се опитва да помогне. И средствата, които получаваме от този фонд, между 2014 и 2020 година получихме 600 знаеми подкрепата от фондовете за спеш... справяне с спешни ситуации и фонда за миграцията. Имаме трафиканти, имаме трафик на оръжие. Европейския съюз помага на властите да се справят с всички аспекти на сигурността, е, под, например, и за борба с престъпността. Като допълнение мога да кажа, от военна гледна точка Боко Харам не е победен, но има напредък тук. Ситуация и мир в страната. Например, проекти за професионално обучение могат да бъдат споменати тук. Сега за миграцията. Да се справят с трафикантите, защото се развива една паралелна економика. Младите хора се насочват да работят към тази си. Така че това е накратко ситуацията в страната. Това са проекти на Международната организация по миграция. Имаме проблеми още веднъж за, вашата, за вашето посещение. Вие допринесохте много за укрепване на, посещение, на, на, на нашето сътрудничество. Благодаря и за организиране на това заседание. Това също укрепва нашия Благодаря. Търговията с хора, с лица без отечество и за създаването на альтернативи. Нашата парламентарна мрежа с две основни действия, две основни дейности, е, които водим е, заедно с всички заинтересовани от миграцията. Първа е с организация на парламентарни дни за информация. Втората задача, която е не по-малко важна, задача на мрежата да води се план за действие, е, който предвижда три основни добре очертани главни насоки. Първо, развитие на мрежлива. Гражданите на Нигер не са склонни да емигрират към Европа Нигер не е кандидат за емиграция в Европа. Полза, в полза на Нигер, е, в полза на по-справедлива и по-откровенна миграция. За целта Нигер трябва да се обърне към Ньор по финансиране. Тъй като току-що научих, че това заседание година посетиха региона Тифа, с други жени депутати посетихме тези жени, посетихме тези лагери е, на повече хуманитарна помощ. Това са жени и деца. Уверявам ви, е, че бях много силно развълнувана. Заболя ме сърце. Посетихме три места. На едно от местата живееха е, за това, че много хора в Нигер е, не местят местата си, не променят местата си. За Боко Харам е, е, знам, е, че имаше ваша колега, която би искала да говори, но не можа да присъства. Приветствам Мануел Гали, член на Националното събрание в Нигер. Всеки от нас има различни избирателни закони е, из, и района, е, регион на транзит. Знаем колко е трудно това. Още веднъж е, е, му благодаря за това, че ни даде възможност да видим какво става точно с миграцията. Тези, които преминават по този път през Агадис. Господин Гади, имате думата. Благодаря, господин председател. Най-напред ви благодаря за поканата да дойдем да дойдем във връзка с връчването на доклада ви след посещението в Нигер. Благодаря на председателката на Комисията по развитие. Благодаря на негово превъзходителство посланника на Европейския съюз в Нигер. Благодаря на всички, които дойдоха до Нигер. Благодаря на тези, които ни посрещат тук. Ще говоря за Нигер. Изхождайки обаче от края на 90-те години, Тогава Нигер преживя бунт, който стигна до споразумение. Споразумението се прилага, клаузите се спазват. Но в част от това мирно споразумение беше приобщаване на бившите бойци социално приобщаване на е, тези бойци. Много от тях решиха да е, пренасят, както се казва, както се изразява е, говорителя, мигранти. И е, за тях това е доходен бизнес. Тогава аз работех във Върховния комисариат по възстановяването на мира. Както господин председателя каза, аз съм от регион Агадис, но съм работил по въпроса за миграцията. Тогава тогава за нас имаше бивши бойци, които са приключили бунта. Трябваше да им се намери някакво занимание, за да има мир. Те намериха мигранти, които искат да дойдат в Европа, организираха се и започнаха да ги превозват. И това не безпокоеше никого. Това не тревожеше никого. След това е, имаше друг бунт и е, същото явление се повтори. Говорики отново за Нигер, повтарям, Нигер не е, е страна на происход на мигранти, а страна на транзит. Столицата столицата на региона, на столицата на северната част на Нигер, Агадес, е, значи да дойдеш, да посетиш и да отпътуваш, но не и да останеш. Това личи и от името. Но явлението стана толкова значително, че Нигер през 2015 година гласува закон. Закона 036-2015 година, която квалифицира като престъпно деяние превозването. Всяка дейност свързана с миграция. Този закон се спазва. Това е закон на републиката и благодарение на правителството на Нигер, благодарение на производителността на негово превъзходителство Хосумуна, президент на републиката. Благодарение на него беше гласуван закон. Беше гласуван и друг закон, свързан с незаконния трафик на хора. Днес е, кандидатите за миграция са многобройни. Тези, които искат да ги превозват, също са многобройни. Тоест, трябва да направим равносметка за това как се прилага закон 036-2015 година. Колко е, са арестувани, колко са хвърлени в затвора? Накрая решихме, че е необходима програма. Програма за професионална преквалификация, която е, се отнася за 5000 5656, ако не се лъжа, или, 5, или, или 65 човека. И тук трябва да приветствам дейността на Европейския съюз чрез доверителния фонд. Мисля, че Европейския съюз финансира много проекти, е, които са свързани с, с е, привличането на вниманието към миграцията, да се заяви, че тя е незаконна, е, как да се възстанови културното наследство на Стария град в Агадис, а също така е, да бъдат социално приобщени е, тези, е, които са превозвали хора или които са организирали незаконното емиграция. Европейски съюз беше локомотив. Има и много неправителствени организации, които вършат чудесна работа. Световната организация по миграция, сътрудничество с Белгия, с Люксембург и още една страна – е, системата, още една страна, това е системата на ООН. Системата на ОНЕ. Чрез тях ние е, осигуряваме професионална преквалификация на е, тези участници в миграцията. Е, лично аз не се занимавам е, ако не се занимавам с, толкова с тези въпроси, няма да мога да се върна в Националното събрание. Е, това е основен въпрос за целия регион. Въпрос на економика, въпрос на общност, която е, трябва да бъде убедена да промени дейността си. Това е въпрос на обучение, въпрос на дейност, е, която е печеливша, защото води и до други дейности. Това са хора, които имат превозни средства, имат къщи, имат ресторанти, които е, имат е, е бюра за обмен на валута, тези, които организират е, всичко необходимо за мигранти като лични вещи. Тоест, е, трябва да убедим участниците, заедно с Европейски съюз, Нигер разработи правилни проекти, по информация, по привличане на вниманието, но най-вече прилагане на този закон, за който говорих. Гордостта на Нигер днес е този закон 036-2015 е, година. Всички го признават и е, съвременниците и несъвременниците знаят този закон трябва да се стигне до край, защото приложението на закона, за да се стигне, е, да се изкорени тази незаконна миграция, трябва два аспекта. Първо, аспекта развитие, но и доклада, прочетох е, пасажи от доклада, става въпрос за силите на, за отбрана и защита много неща стават. Е, хора умират, изоставят се жени и деца. Мигрантите понякога са невинни. Те са потърпевши, те са жертви. Те са жертва на онези, които искат да живеят на техен гръб. Те тръгват и смятат, че ще прекосят пустинята без жертва, без, без опасност. Докато пустинята днес е гробище за много, които искат да мигрират за тях е необходима подкрепа. Трябва да има миграция, но тя трябва да бъде координирана, смислена, човешка, по която да се договорим заедно, за да има работа, за да има бъдеще за тези млади хора. Мисля, че много говорих. Не знам дали е, някой иска да продължи. Още веднъж искам да ви благодаря. Дойдох, за да кажа много неща. Искам да кажа, че ще продължим обмена но ние дойдохме наистина за да разговаряме с вас. Не. Нигер е страна на транзит. Това не е страна на происход. Ние стоим прави, благодарим на партньорите си, благодарим ви. Благодарение на вас можахме да дойдем до тук. Благодаря, господин председател. Да, благодаря ви и благодаря и за вашето присъствие. <clears throat> за Белгия това е наистина много топъл ден. Не може да се сравнява естествено с времето в Сахара, но за нас е много-много топъл ден, така че добре дошли в един такъв топъл ден. Надявам се, ще има въпроси след този първи панел. Има много е, центрове, които се наблюдават от Международната организация по миграция. Е, имаме представител от е, Международната организация по миграция, господин Амброси. Много се радвам, че посещенията, посещенията в центровете. Едното е свързано с защитата, другото е свързано с сигурността, развитието и миграцията. От наша перспектива, това е благодарение на много от мерките, предприяти пред, от Европейския съюз в ужасни отношение в ужасни състояния на експлоатация, живеят сред ужасяващи условия. Различни страни на хора, които са преминали а, през на завръщане на бежанци. хората, които искат да се върнат в своята страна на происход. Две, два дена имаше около 80 човека, които бяха изоставени. Много от тях умряха. Много. Какво имаме предвид под защита? Търсим альтернативи на нелегалната миграция, на сигурността и развитието колеги говориха за ситуацията в Нигер като остров на стабилността, фиканти, миграцията именно. Освен това, това е бизнес от много време. От наша гледна точка, Искам да, да, да препотвърдя, че миграцията като феномен е свързан с Международната организация по миграция че вие помагате на хора изоставени в пустинята, спасявате ги. Без вашата помощ, е, Върховният секретарият по беженците, имаме представител. Много се радвам да приветствам. Ана. Благодаря, благодаря, господин председател. Ние благодарим за организацията на тази среща с присъствието на колегите от Нигер. Трябва да имаме предвид относителността на явлението Нигер спрямо всички останали предизвикателства, пред които е изпратен Нигер, както беше посочено и от депутатите. Трябва да съобщим информация, да споделим известни тревоги. Разбира се, както вече беше казано, Ситуацията в Нигер зависи от ситуацията в Либия, от обстановката в целия регион. Нигер е, в все по-голяма степен става альтернативно пространство за е, закрила или хора, които са евакуирани от Либия, защото процеса на евакуация се разработва като отговор е, на условията за решаване от свобода в Либия, Та лицата са евакуирани към Нигер. Та, тези, които идват от Либия, защото положението им в Либия е много трудно, или за онези, които вече се намират в Нигер и които ще останат там. Ще отворя една съвсем малка скоба. Като цяло, Нигер действително е страна на транзит, но все пак е и е, страна на убежище, така че и е, страна на дестинация където има около 60 000 беженци от Малия и е, около 100 е, 000 други беженци. Така че Нигер е страна на обежище и е, пропорционално беженци, които не са минали в, през Либия, които са дошли направо в Нигер и които искат обежище в Нигер. Каква е целта на Върховния комисариат? да сме сигурни, че лицата, които се нуждаят от международна закрила, имат достъп до убежище, да им се окаже форма на помощ и накрая да се намерят е, трайни, устойчиви решения. Нигер разработва собствената си система за убежище, е, но вече е създадена система, създадени са и институции, е, за да се види достъпа до статута и регистрация на онези, които искат убежище или които просто са мигриращи. Освен това, е, някои хора ще трябва да останат в Нигер, други имат достъп до презаселване извън Нигер – това решение е на лице за лица евакуирани от Либия. Повече от хиляда са евакуирани от Либия с активното съдействие на властите в Нигер от е, Триполи или от региона към НОМЕ. Около 20 до 25% не са проводени малолетни. Около 140 от тези 1000 човека вече са презаселени, т.е. Е, изведени са от Нигер съобразно споразумението с Нигер. Освен това, стотина човека, които са бежанци, е, са презаселени от Нигер, без да са били евакуирани от Либия. На второ място Агадес, за който вече стана въпрос. Това е кръстопът за мигриращи. От няколко месеца положението е много обезпокоително. Около 2000 лица от Судан, мнозинството бежанци, е, също с голям процент несъпроводени малолетни и е, много жертви на е, незаконен трафик с хора или на експлоатация. През следващите седмици и месеци цифрата сигурно ще се увеличи и това е тревожно. Върховният комисариат отвори бюро в Агадес в края на 2017 година, е, както и къща за прием на лица от най-раними групи. Всичко това става с активното съдействие на местните регионалните и, и регионалните власти. Ние виждаме четири предизвикателства. В заключение, четири предизвикателства от гледна точка на Върховния комисариат. Говоря за е, мигриращите, не говоря за беженците от Мали или от Нигер. Е, много малко се знае за това, кои точно са тези лица. На второ място, както вече беше споменато, в Агадес, но и на други места, местното население, което оказва прием, се чувства ощетено, защото се обръща много голямо внимание на мигриращите и на бежанците в тяхната е, мерките, които се прилагат е, е, спрямо мигриращите и професионалната им преквалификация, за която се спомена. На трето място лицата върнати от Алжир. Те са все повече и повече, около 8000, дестабилизират региона на Агадес в още по-голяма степен. Отнесеме много бдително е, за това принципа, наречен Норафулман, да не се спазва и да не се връща никой в страна или регион, е, които са несигурни за тези лица. Благодаря ви за вниманието, готова съм да отговоря. Okay, finally... Благодаря много. И сега Накрая, представители на международни е, НПО-та, които се занимават с този район. Има много местни такива, които също действат, но първият е директор на Европейската служба на Червения кръст, Денис Хаво. Благодаря, е, господин председател. Има плюсови минуси на това да бъдеш един от последните. А и сега ще говоря френски с английски влешки. Както колегите от Нигер казаха, има една, едно силно постоянно присъствие на представители на Червения кръст там. Девет национални е, звена има, доставка на, на сигурност на прехраната, което е всъщност една от основните дейности на Червения кръст, както и опазване на здравето. Два примера от две социална защита, първоначално начално образование и подпомагане на и предоставяне на първа помощ. Една друга услуга която е, съществува от няколко общи, за съжаление, от последните години, в е, които се изолират е, хора с спин или други заразни заболявания. Тук не говорим за пилотни проекти. Това е иниции са осъществени от нас на място. Предполагам, че ще има въпроси в този смисъл от е, членове на комисията, но да взема повод от е, казаното от е, предходните. Значи, Международната организация по миграция изпраща документите до Червения кръст. Той ги прехвърля на организацията. Важно е да се създават семейски, е, семейните връзки на тези е, мигранти, които разбира се, ние се стремим да се пригодим към нуждите. Все повече мигранти се обръщат към здравните служби. Ето защо развихме една мобилна е, единица звено. Нещо друго. Вниманието, което Европейския съюз обръща към тази страна напоследък и по-специално финансирането, развитието и увеличаване на финансирането по различни програми, е някакси засилва. И ясно е, че ние трябва да работим по-усилено, както Червения кръст, да се грижим за здравето и прибягват до медицински е, служби, т.е. все по-малко е, мигранти с дестинация Европа попадат в е, е, центровете там. Значи потока как, към мигранти към Либия и към Европа след приемането на съответния закон намаля. Почитаеми депутати, като хуманитарна организация трябва да кажем, че прилагането на този закон, освен че допринесе за промяна на, в статистиката положителна намаляване притока на мигранти, е, има и хуманитарна, хуманна страна, която, с която искам да ви запозная. Е, Наблюдаваме обаче едно увеличаване на полицейското насилие към мигрантите. Тази констатация се базира на нашите връзки с, и контакти с мигрантите и дискусии, и разговори с тях. Редов, те редовно са обект на вербални обиди, унижение и други друго отрицателно, друг вид отрицателно отношение към тях. според този закон тези мигранти се датират като тайни, като незаконни мигранти. Това ги превръща, това ги маргинализира те имат все по-малко достъп до е, медицински обслужване, до храна. Страхът, че ще бъдат е, задържани от полицията, ги преследва непрекъснато. И това поставя, създава проблем с е, прехвърлянето на мигрантите към периферията на страната. Все по-малко мигранти могат да получат е, медицинско обслужване на място. Когато понякога състоянието им е, е доста тежко и се налага държавата да поеме е, грижи по тяхното здраве. Два риска съществуват за мигрантите които са е, значително по-сериозни от преди. Трафикантите, които им предлагат е, транспортиране, които искат все повече те въобще не се интересуват от живота на мигрантите, просто ги заставят в е, пустинята, за да избегнат, както казах, полицей. За уязвимото положение на мигрантите в град Агадес вие е, знак е, гост е, е, чухте е, заявилите до сега. Всъщност всички искат да вземат отношение. Комисията чака търпеливо, извинявайте за това, но е, ще ви приканя да говорите много кратко, за да може всички да вземат думата за да може и все пак е, депутатите от Нигер, които са пътували, е, са от са дошли толкова далеч, да имат възможност да отговорят за поканяте да участваме в тази дебат. Актуалното картина на положението в е, момента е част от е, и, и както и цялостния подход към миграцията ще намерите, ще откриете в неодавнашния доклад. От документ ще видите, че ние следваме един цялостен подход към миграцията по Централно-Средиземорския път, като се съобразяваме с международното право и действаме в тясно сътрудничество с Международната организация по миграция и Върховния комисариат. С Либия ние работим, подобряваме системата за прием в съзвучие с международните стандарти. По този начин се опитваме да прокарваме защита на правата на човека в Либия. Нашите ангажименти в Либия се променят. Знаете от статистиката, всъщност, е, броя на хората, които безопасно са върнали, са презаселени в отделни държави членки, пряко от Нигер. Искам да кажа няколко думи за действията ни в бъдеще по Либия и Нигер. Ние ще продължим схемата за презаселване по отношение на Либия. членки. Трябва наистина да положат повече усилие за това да се засили бройките на прехвърлените и презаселените. Африканския съюз се ангажира политически, е, както и Европейския съюз, както и е, ООН и съответните работни групи. Върховният секретариат е, също дал възможност да се подобри процес на евакуация от Либия. Ние ще финансово ще продължим да финансираме, да, да подпомагаме тези действия, както и приемните центрове, които, е, условията в които ще работим за да подобгер. Благодаря ви за информацията, която предоставихте за парламентарната връзка за, по миграцията, както и историята преди секта Паира за економическа възможности и заетост. Близо 20 000 работни места са създадени вече по проекти за стабилизиране в граничния регион с Нигерия за борба с екстремизма. Над 500 бенефициенти на тази програма има, които се обучават в различни занаяти. Това е израз конкретен на това, за което вие говорихте преди и за което помолихте економически да помогнем на страната и то на място. Няма да говоря за доверителния фонд, вече стана дума за него, нямам много време. Изключително важен е обаче той, защото когато е, Нигер така, в това отношение пое една водеща роля в Сахел за гарантиране сигурността на миграцията. Благодарение на тази помощ на Европейския съюз, ние ви помагаме за намаляване потоците на мигранти, които минават през страната, както и засилване степента на защитата на мигранти и беженци. Господин председател, по... Е, молихте ме да съм кратка, така че ще си спестя някои неща, казани от партньорите ни в презентацията. Ще спра до тук и е, разбира се, съм готова да чуя коментари и отговаря на въпроси. Благодаря за кратката презентация. Наистина много работа имаме, както стана дума. Имаме колеги от е, е, други генерални дирекции, които ще допълнят към картината, но благодаря за това до тук. Сега господин Костър, за две минути, моля. Благодаря, господин председател скъпи експерти, колеги и представители на Националното събрание на Нигер. Днес е, чухме много констатации, много коментари. Благодаря на всички. Общо взето, хубаво е, че Европейския съюз и държавите членки проявяват такъв интерес, особено по, за страните от Сахел последните години но се съмнявам, че можем да, стигне, да намерим устойчиви, трайни решения. Понякога е, имам впечатлението, че вместо е, да помогнем на африканските си да намерят съответните решения, е, ние разширяваме външните стени, външните граници на нашата крепост Европа, за да влезат там мигрантите. Посещение на европейски лидери в африкански, на европейски лидери в е, африкански страни мотивират е, страните да търсят решение за, срещу притока на африканци тук. Резултата от подобни срещи често е пагубен по отношение на хуманитарния подход, така че ще Резултатът е, че все повече мигранти е, умират в пустинята от жажда и глад. Трябва да ви припомня, че политическата и економическата стабилност, особено на Африка под Сахара, е пряк резултат от е, колониалната експлоатация. Край на колониалната епоха, което означава, че африканците трябваше сами да разполагат за своите ресурси и отграничаването им от Европа днес. Това е, увеличаваше се помощ за развитие, разходите за Нигерия и други страни в региона са преди всичко начин за въоръжаване. Решението, което ние предлагаме, е да повече средства, за да крият е, жертвите от е, е тяхната погрешна политика, все по далеч, въпреки политиката на Европейския съюз за свободно движение на хора. Макар, че това е една разпространена социално-економическа практика тук. Може би колегите от Нигер биха е, обяснили малко повече. Това допринася за повече нестабилност, тъй като основните причини за радикализация не са решени. Стабилността и сигурността не могат да бъдат е, предизвикани само чрез подпомагане на въоръжените сили, а само чрез създаване съвместно на перспектива за младеща в е, този регион и на друго равнище, като се признават африканците като партньори и е, съседи, като преодоляваме расистски те, нас трябва да имаме възможност е, да чуем и други. Господа Жирока. Аз съм с колегите, които говориха преди мен. Приветствам тази е, открита е, дискусия по и представянето на такава ясна картина на, на ситуацията на място. Шокиращи са фактите, които чуваме, тези, които трябва да се отговарят за мигрантите, се намират в не по-лесно. Зира всичко свързано с миграцията. Какво означава точно това и на практика как се проявява? Вие сте стабилна страна, хората не искат да я напускат. Така казахте, похвала за упорития труд, който полагате и опита ви да решите проблемите не само на... Колкото до ужасяващото положение, въпреки помощта от Европейския съюз и международните организации и напрежението между мигрантите и местното население. Като антрополог аз е, съм посещавала европейски е, лаг мигрант. Това трябва да се промени. Много младежи, които разговаряха с мен в качеството ми на експерт, всичките говориха за мигрантски бизнес като от, отделен економически отрасъл и доколко тя помага всъщност на е, пристигащите в страната и да реформирам въпроса си. Бих искала да чуя малко повече за този закон 2010, който криминализира всичко е, свързано с миграцията. Госпожа Спинели. За да се постигнат целите, за да се справим с предизвикателствата. Европа трябва да до момента са презаселени само 142 човека и схемат Ливия. Моят въпрос е на какво правно основание да, хуманитарната помощ от Европейския съюз, военната помощ и помощта за развитие. Имам чувството, че приоритетните последствия Какви са последствията за бежанците? Благодаря. Колеги, бъдете, ако обичате, кратки за да може гостите ни да отговорят. Госпожа Сержентини. Интересуваме до каква степен парламентът е ангажиран, за да се осъществи този баланс. На много места се наблюдава, че полицейското насилие се насочва към Поради липса на време.